So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte doch die Plätze. Уважаеми колеги, моля да заемете местата си. Е, дневният ни ред е променен. Е, тоест, трябваше да започнем 4 без 15, сега както и, и направихме. Трябва да гласуваме. След това ще обсъдим доклада на колегата и от 5.30 до 6.30 колегата Таяни, по-скоро комисарът Таяни ще бъде тук. И след това до 7.15 ще обсъждаме доклада на колегата Берто Лоци за батериите. И така, предлагам да започнем. In die Abstimmmaschinen. Wenn nicht, besorgen Sie sich Ihre. Моля, извадете картите си за гласуване. И сега започваме с доклада на господин Панайотов. Първи компромис, номер 2. Моля, гласувайте. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. След това прескачаме. Компромис 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега изменение номер 9. При мен това е страница четвърта. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 12, 14, 15 и 16 М блок. Благодаря. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис трети. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 17. За, против, въздържали се. Не е ясно. 17-то гласуване, 17-то изменение, електронно гласуване. 17 електронно. Хам alle abgestimmt? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 16 за, 29 против, 17 се отхвърля. 13 е следващото. Кой е за? против, въздържали се, не е ясно. И 13-то ще го проверим. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 13 на 15 е резултатът от гласуването. 47 и 48. Госпожа Гарини. Коментар от залата без микрофон. Председателят казва, просто натиснете картата. Ако не, сменете си мястото. Сменете си мястото и уредът ви за гласуване ще бъде поправен. През това време 47-48 блок, кой е за, против, въздържали се, приема се. След това преминаваме към изменение четвърто. Поправя се председателят. Пето. Пето изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 24 за. против, въздържали се. Не е ясно. 24-то изменение електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с ясно мнозинство. Сега окончателно гласуване. Госпожа Гростет. Sorry, but now, uh, it does not work. Съжалявам, но и сега нещата не функционират. Frau Kollegin, Grostet. Боже Грустет, техникът идва. Hm? 36 12. The machine is not, not working now. Уредът а, не работи. Устройството не работи. Дали да повторим последното гласуване? Добре. Сега гласуваме още веднъж по изменение 24-то и то електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. И сега, окончателно гласуване по така представения проекто доклад. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 51 гласа за, няма против, един въздържал се, приема се. Поздравления за докладчика, но ние а, все още не сме приключили, тъй като трябва да гласувам по проекта законодателната резолюция. А, отново електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Също се приема. И сега ще дам думата на докладчика, тъй като имаме правило 70. You, uh, Благодаря ви, господин председател. Това е голям успех за всички нас, защото този въпрос започна да се обсъжда през 2006 година, ако не и по-давна това беше наистина много спорна тема, имаше много трудности и накрая бих искал да изразя благодарност на всички колеги, с които заедно работихме. Всички сътрудници на депутатите, всички наши политически съветници, защото това е успех на целия Европейския парламент, защото този въпрос се четава социални, економически, технологични и политически измерения. Благодаря ви. Благодаря и на вас за свършената от вас работа, тъй като все някой трябва да играе ролята на капитан. Сега ви питам още веднъж. Искате ли да се гласува за мандат? ще са ви необходими 35 гласа, за да могат да започнат преговори с съвета. Дали да гласуваме, ако кимнете с глава одобрително, го приемам за да, нека да гласуваме ам, електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Много добър резултат. По-добре не може и да бъде. Поздравления! Поздравления, господин Панайотов. Желая ви много успех по време на преговорите и а, за нас беше удоволствие да работим съвместно. Така, следващият доклад на госпожа Розбах. Тук става въпрос за гласуване. Започваме още с веднага с първото изменение. Кой е за, против, приема се. 25-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 26-то за, против, въздържали се, приема се. Четвърто, първата част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Първи компромис за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение за, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение за, против, въздържали се, приема се. Седмо за, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение с разделно гласуване. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Втората част електронно гласуване. Електронно гласуване по втората част. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. С много голямо мнозинство се приема. Девето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Десето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 28 изменение за. Против. Мисля, че се приема, но нека да гласуваме електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. 300 за. Против. Въздържали се. Приема се. 31 за. Против. Въздържали се. Приема се. 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. 32 отпада. 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. 34 за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 Моля, който е за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се. Не е ясно. Електронно гласуване по 47 изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 36 за, 24 против. Маргарита.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 Поздравления за Ана Розбах. 58 гласа за, 1 против. Становището е подкрепено от голямо мнозинство. <clears throat> Сега преминаваме към следващия доклад, чието Докладчик е госпожа Розбах. Е, докладът е свързан с е, регионалните стратегии за промишлените райони в Европейския съюз. Първо изменение е за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Второ изменение е за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Трето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто за. Отпада или не. Трябва да се гласува по за председателя за, против, въздържали се, не е ясно. Електронно гласуване по четвърто изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с ясно мнозинство. Петто за. Против. Въздържали се. Приема се. Шесто за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 Електронно гласуване по 22 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 23-то за. Против. Само колегите от СИД гласуваха, <laughs> другите не. Електронно гласуване. 23-то изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. С голямо мнозинство. 24-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 25-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И сега окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Поздравления за госпожа Ана Розбах. So, И така, благодаря за проявената от вас дисциплина. Всички са Добре дошли на тази дискусия, свързана с клиничните изпитвания. И ако няма някакви коментари, ще дам на колегата Уилмот думата. 75 минути са предвидени за този дебат. Първо ще дам думата на докладчика. Ако обичате, да запазите тишина в залата, така че докладчика да може да вземе думата. Можем да започнем. Докладчика има думата. Много ви благодаря, Матиас. Благодаря на многото колеги, които проявиха интерес към това законодателство. Това преразглеждане на законодателството е особено важно, за да може Европа да възвърне своите позиции като лидер в научно-изследователската дейност. В този доклад разглеждаме проблемите за неоправданите забавения поради прекомерна бюрокрация и разбира се, ще време като запазим безопасността на пациентите и принципите на прозрачността. Получихме над 700 изменения, ще спра само на най-важните въпроси. Много от измененията са много добри и мисля, че има добър потенциал за компромиси. Много хора са загрижени за това, което се случва в тази сфера и аз разглеждам Гленис. Гленис, извинявай, че те прекъсвам, но там отзад да престанете с дискусиите, така че докладчика да може да се изкаже на спокойствие. Напуснете залата в противен случай. Има много хора, които са загрижени от ролята на комитетите по етика, нещо с което аз се занимавам много подробно в моя доклад и се надявам, че ще можем да постигнем обща позиция. Важно е да се постигне баланс и да не сме прекалено прескриптивни. Много колеги внесоха изменения за удължаване на срока за провеждане на изпитвания и аз разбирам техните мотиви, но съм наясно, че трябва да подкрепим предложения от комисията графика и крайни срокове. Знам, че тези предложения са амбициозни, но те се основават върху най-добрата практика в Европейския съюз и този въпрос нееднократно съм го обсъждала с различни заинтересовани страни. А също така необходимо е да се отчете, че пациентите при по удължени срокове ще трябва много по-дълго да чакат да се одобрят определени лекарствени средства и терапии. Много е важно парламента да има добра преговорна позиция в своя диалог със съвета, за да може да се постигне приемлив компромис в края на обсъждането. Друг важен момент е е, дефиницията на изпитвания с ниска степен на интервенция. Някои хора смятат, че е, трябва да се разглежда този въпрос само в контекста на разрешаването на пуска на пазара на лекарствени средства. Но също така много е важно да се разглежда тези въпроса в контекста е, на ниското ниво на интервенция. Също така не трябва да забравяме за различни видове лечение, които се използват от много години. Например, няма за много видове рак при деца лекарствени средства, които са получили одобрение, но има разработени стандарти. Така че в момента това е ситуацията с повечето видове лекарства за много видове рак. Затова трябва да сме по-отворени към този въпрос. Една друга и идея, идеята на национална система за обещатяване. И понякога застрахователните разходи са астрономични и това обезкуражава изследвания, особено в сферата на редките заболявания. В момента огромни средства се плаща за страховане. Това е смехотворно, особено като се има предвид, че исканията за обещетение са много малки. Има много добри работещи примери от Дания и други държави членки. И последното, което искам да кажа, е свързано с прозрачността. Знам, че има тук много различни идеи и аз ще ги обсъдя подробно с докладчиците в сянка. Отраслът е загрижен за конкуренцията и некомерциалните спонсори също така са загрижени от прекомерната бюрокрация. Стремих се да разгледам тези въпроси но искам да подчертая, че Европейският парламент ясно е за повече прозрачност. Намаляването на прозрачността в тази сфера ще подколпае доверието на обществеността и ще направи по-трудно за изследователите да намерят необходимите им данни и да извършват необходимите проверки и прегледи. И изпитванията могат да се извършват многократно, без да се знае дали са ефективни, а могат дори да бъдат и опасни. За това подкрепям предложението на комисията за а, преглед на резултатите. Прозрачността е нещо изключително важно, особено от гледна точка на доверието на обществеността а, към медицинските средства, към лекарствените средства. Ще продължа да работя заедно с, с докладчите в Сянка. Благодаря ви. Благодаря ви, Гленис. И така започваме с дебата с докладчиците в Сянка. Антония Първанова от името на Алде, Сабатох и Ана Сузах. Тези имена са включени, както и колегата Горостет, Петър Лизе, Естрела. Колин Перило, е... Kukovic, dann Hittner, Rossi und Rosbach. Hab ich jemanden? Пропуснал ли съм някого? Госпожа Розбах трябва да поеме всичко от името на цялата политическа група. Ако има нещо свързано с СИД, е, направо да се отнасям към госпожа Розбах. Има ли някой, който не съм споменал? Тогава приключваме с списъка с изказващите се, докладчите в сянка по 4 минути, останалите оратори може би по 2 минути. Господин Йовин. Благодаря за четирите минути, които ми давате, господин председател. Текстът е много добър, текстът от комисията. Докладчикът също подава много добър доклад и го поздравявам за това. Принципът, който се предлага от Европейската комисия, т.е. да не се е, разбутва съществуващата архитектура в страните членки, но да се допълне разпоредбите, е много добра. И смятам, че ние като депутати не бива да е, пипаме основната постройка, архитектура на директивата. По отношение на това, кой какво прави във връзка с вземането на решение по същество, да речем за изпитанията с ниска степен на интервенция. Аз лично не знам какво точно се е, формулира по този начин, защото една инжекция може да е степен на ниска интервенция, но да носи висок риск. Така че е, има неща, които са изчезнали от текста в такъв смисъл и трябва да се върнат. Същевременно, трябва да си даваме сметка, че комитетите по етика в различните страни членки са много различни. И за това ние трябва да решим в края на кращата какво се очаква да правят тези комитети. Въпроса за децата също смятам, че можем да подобрим там някои неща, както и е, темата за уязвимите лица. Те действително трябва да бъдат е, обект на особена защита – но действително там групите лица, уязвими лица са много различни и трябва да се мисли за е, ограничени е, регулирани. Госпожа Вилма отговори за рекламите. Първо, е, рекламите, които се е, правят или оповестяването на изпитванията трябва да бъдат е, задължителни. В момента това не е така. Това, т.е. предложението е много добро. Второ, също трябва да внимаваме е, какво се случва с практиката на лобинг, т.е. как ще се използват е, данни, които са публикувани. Т.е. публикуваните данни първо трябва да има елемент на задължителност, те трябва да бъдат публикувани, което не е случай в момента. И второ, трябва да се подават тези данни в, два, е, в две форми. Първо, простена, така че да разбира обще, обществеността няма нужда да заливаме хората с твърде много данни, които те не разбират. И т.е. да има някакви е, съобщения, обобщения за общата публика и второ, данните, които включват е, максимално изчерпателно резултатите от изпитванията. Така че външни наблюдатели да могат да си извадат съответните е, а, изводи, но не бива да се иска да се предоставят изцяло данните. Е, непрекъснато до нас стигат лобисти, до нас има и мнения на представители на академичните среди, които всъщност дават мнения върху вече публикувани изследвания. Тоест, тук трябва да търсим една добра формулировка и да не е, направим така, че академичната общност да не може да извършва вече изследвания. И е, накрая, по въпроса за оповестяване на данните, срока е една подробност, която е важна. В какъв срок се публикуват тези данни? Когато се правят клинични изследвания, не може незабавно да се публикуват данните, всеки е, ви казва, че всеки човек, който се занимава с подобни изследвания, казва, че горе-долу в рамките на две години, в края на втората година, могат да се появят вече достатъчно солидни е, публикации на тази тема. Тоест, ние трябва да дадем е, две години срок, където да се правят и така, да се каже, партньорски проверки да има възможност да се направят дискусии между професионалистите, да не се публикуват резултати ей така. И след това също да има възможност научните среди да се възползват от данни, върху които, от данни, които са достатъчно надежни, а не публикувани преди приключването на изследването. Колегата Първанова има думата. Нека да се те в тези 4 минути, така че да могат и другите да имат възможност да вземат думата. Благодаря ви, господин председател. Първо благодарности към Анкаленис за нейното представене, включително представенето на изменения. Предвид големия брой изменения, много е важно всички представители на политическите групи да работят с достатъчно голямо усърдие, за да могат да спазят крайните срокове. Много изменения са изпълнени с добри намерения и никой не би възразил срещу тях, особено когато става дума за здравето и благосъстоянието на субектите на изследванията. Необходимо обаче да бъдат включени такива разпоредби, които да гарантират изпълнението на тези принципи, да се избегнат прекалено многото козметични изменения, които ще бъдат трудни за защитаване от страна на Европейския парламент. Не и защото те не са важни, но просто защото не отговарят на принципите на доброто нормотворчество. Що се отнася до комитетите по етика, трябва да се постараем да рационализираме тези разпоредби, които се предлагат в измененията. Ние всички сме съгласни с принципа, че нито едно клинично изследване трябва да бъде одобрено или да започне без одобрението на комитетите по етика на национално ниво. Обаче смятам, че разяснението на докладчика по този въпрос е вече е добра стъпка напред и трябва да избегнем ненужните повторения в целия текст. Също така трябва да гарантираме да няма противоречие с принципа на субсидиарност, когато става дума за ролята на комитетите по етика и най-добрият начин е да средоточим върху това какво може да се постигне чрез този регламент, така че да има повече доверие към националните комитети по етика. Самата аз внесох изменения които подчертават, че е необходимо да се отчете спецификата на най-уязвимите групи, когато става дума за оценка на клиничните изследвания и тяхното приложение. Тук трябва също така да сме внимателни и да не заложим прекалено много бариери, които в крайна сметка могат да направят невъзможни клиничните изследвания, особено що се отнася до извимите групи и необходимо е да няма никакви препятствия, никакви бариери, когато се разработват лекарства които са насочени към деца, деца от езими групи, хора с увреждания или с специални заболявания, такива каквито са, например, проблемите с психичното здраве. Също така настоявам на моите изменения, които са свързани с докладване на инциденти, свързани с нарушаването на безопасността. Тук е важно да гарантираме това, че за изпитвания на вече одобрени лекарствени средства, предлагам да може изследователският орган да докладва до съответните компетентни органи, а по въпроса за прозрачността трябва да си зададем следните въпроси. Каква информация искаме да се публикува и с каква цел и как тази информация трябва да се публикува и какво точно трябва да се публикува. Имаме няколко варианта, които се обмисля да се отчита или да не се отчита статуса на одобрения продукт, протоколите и консолидираните резултати, включително и данните за ефикасността, трябва да бъдат разгледани, дали трябва да бъдат публикувани. Мисля, че трябва да обмислим това, така че да можем да гарантираме независими партньорски проверки между различните следователски центрове – и също така, що се отнася до периода след получаване одобрение, необходимо е също така да се изготвят и подават клинични доклади. Нещо, което до 2000, от 2010 година вече е практика, що се отнася до одобрените медицински продукти. Благодаря, Маргарита. Има думата. Първо искам да благодаря на Гленис за този добър доклад. Тъй като съм съгласна с това, което беше казано, ще се концентрирам само върху едно нещо. Може би прекалено късно установих, че има малко на брой лекарства, които преминават през а, такива клинични изследвания. Тези, които подлежат на изследвания, вече са били одобрени. Трябва обаче да се внимава по отношение на конкуренцията, защото те могат да се считат за конкурентни лекарствени продукти на тези, на които им е изтекал лиценза. Трябва да се следи процедурата, трябва да е прозрачна, като има от една страна предвид а, лицензите. Когато а, лекарствата веднъж са одобрени, а, понякога има малко наброй резултати или а, реакции от а, лекари, лекуващи, обаче възоснова на многото скандали, които а, се разразиха, стана ясно, че а, големите промишлени предприятия се намесват. Да речем фирмата Рош е пазила тайна а, от, от резултатите на изследването. Например, че парацетамол има същото въздействие, както и вакцината Тамифлу. А, обаче бяха изхарчени милиони евро а, по време на разразилата се епидемия от птичи грип. Да се надявам, че във бъдеще такъв тип скандали ще бъдат предотвратявани. Когато се харчат толкова много пари, това не винаги означава, че се спасява човешки живот, защото не за хората се изразходват тези пари. Уважаеми колеги, защо смятате, че тези промишлени предприятия, които са е, лъгали до сега, ще станат е, по-искрени, само защото ще трябва да изготвят доклади. Ако не можем да сме сигурни, че ам, щетите могат да бъдат е, ограничени, просто да не казваме да. относно изискванията за клиничните доклади. По този начин ще има възможност да се разгледат по-подробно клиничните резултати. Защото не може да се прави доклад и обобщение на тези данни, ако а, не се разполага с цялото изследване. Ако се прави обобщение на резултатите, трябва да се даде и достъп до самото изследване. Защо трябва да защитаваме промишлените предприятия, а да не защитаваме пациентите. В тази комисия ние трябва ясно да си заложим приоритетите. От друга страна има промишлени сектори, които работят в интерес на пациентите. под с доклада, който ни обсъждаме, ще се зададат по-добри условия за лоялна конкуренция за тези промишлени сектори и предприятия. Трябва е съвместно да работим в интерес за се интереса на пациентите да ги сложим в центъра на нашето внимание. Следващия оратор за 4 минути. Слово. Важени пане председател, колегиня а колегове. Много ви благодаря. Господин председател, дами и господа, ние слушахме вече много доводи, затова позволете ми да средоточа само върху нези, които аз мятам допълващи, за допълващи нашето обсъждане. Да, това законодателство е много важно, защото ние искаме да гарантираме качеството, качеството на живота – и безопасността на пациентите. Ние искаме да запазим тяхното здраве и качеството на живота им, но също така ние искаме резултатите от изпитванията да бъдат надежни. Това е, е основната ни цел. Няколко пъти днес споменавах думата субсидиарност и в това конкретно предложение смятам, че успяхме да намери много добър баланс между това, което се решава на национално ниво, регламентиране на обещетенията, информираното съгласие, начина по който се привличат субекти и т.н. И ние можем да постигнем съгласие по това. Много правила, според мен, биха могли да бъдат предмет на регулация на наднационално ниво. Това предложение също така се отнася и до националните агентства. И хората са до някъде отрицателно настроени към това, особено що се отнася до скъсяването на сроковете за клиничните изпитвания. Особено що се отнася до времето на одобрение. Това не се отнася до моята страна само. Ние всички трябва да обсъдим този въпрос заедно. Сега, за информираното съгласие. Очевидно е, че пациентът, субектът, когато хората стават субекти на изпитвания, това е една ситуация, свързана с намеса в личния живот на човека. Как можем да гарантираме това, че този човек, субектът, е наистина добре информиран, че той е получил цялата необходима информация от експертите, че този човек е информиран за всички възможни рискове. Също така говорим за недееспособни лица, И за това в този конкретен случай много важно да се отчете въпроса с информираното съгласие. Същото вежи и за лица с увреждания. Необходимо е също така да се гарантира това, че има един орган, който ще отговаря за вземането на решенията и който ще носи отговорност. За това определянето на този орган дава възможно държавите членки наистина да възложат отговорност на такъв орган. Що се отнася до процеса на вземане на решение от този орган, то този процес би могъл да включва не само административни, но и етични аспекти. Сега по другите въпроси. За единната база данни, единия портал, който да съдържа данни и оценки на клиничните изпитвания. Особено в някои държави членки, както показва мой опит, ситуацията е малко неясна, да кажем така, несигурна. Държавите членки предвиждат доклади, в които се отразяват всички мнения на други държави членки. И те трябва да могат да предоставят тази информация своевременно. Следващия оратор. Е, бригада. Госпожа Суза, 4 минути. Когато започнахме тази е, дискусия за клиничните изпитвания, ние бяхме на мнение, че е, предложението на Европейската комисия не е никак добро. И според нас е, трябваше да се придържаме към съществуващата директива, а не да я заменяме с предложението на комисията. Припомням е, мнението на нашата група и на Световната медицинска асоциация, която заяви, че ако се приеме такова, каквото е предложението на комисията, принципите от Хелзинки ще бъдат нарушени, защото съответния комитет трябва да бъде напълно независим още преди началото на клиничните изпитвания. Бяха подадени много изменения в такъв смисъл. Е, с цел да се е, пояснят е, понятията, включително клиничните изследвания, изпитвания, независимите комитети. Не можем да се отказваме от идеята за комитетите по етика само с цел да се постигне упростяване. Ние подаваме ред е, изменения по тази тема и по други и е изключително важно да бъдат приети тези изменения. Също бих искала да добавя, че докладът на госпожа е, Вилмот е, вече внесе много, много съществени подобрения към предложението на комисията и представлява една много добра основа за работа. А, по отношение на е, изискванията за докладване на данните от клиничните изпитвания, тези изисквания трябва да въжат за всички страни, а не само за страната, която подава информацията. Също всички трябва да се придържат към изискването за спазване на етичните аспекти. всички елементи от а, е, хартата за фундаменталните права на човека трябва да бъдат а, е, спазени в изискванията за клинични изпитвания, включително а, е, изпитванията инвитро. Ние също смятаме, че трябва да се засилят мерките за запазване на правата на уязвими групи при клиничните изпитвания. Въпросният портал, той може да има ключова роля по отношение на прозрачността за клиничните изпитвания. Мисля, че на този портал трябва да се дават не само упростените обобщения за клиничните изпитвания, но и много по-подробни данни за тях. научната общност и общата публика трябва да е наясно какви изследвания са е, извършвани, какви са резултатите, независимо дали те са положителни и отрицателни, за да може е, да си даваме сметка и за вредните евентуално последствия. Надявам се, че ще успеем да постигнем достатъчно солидни е, компромиси, за да изменем, е, изменим предложението на комисията и съответно адекватно да защитим правата на пациентите. И сега преминаваме към изказването на останалите е, колеги. По две минути имате да се изкажете. Още един час ни остава. Отново ще избрия колегите. Ed Estrella, Rivasi, Perello, Kukovic, Hipner und Rossi. Habe ich noch jemanden vergessen? Дали съм пропуснал някого? Господин Комуцакис. Колегата Гростет. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате 3 минути. Действително, предложението е добро, съгласието помежду ни е добре. Трябва да се търси защита на уязвимите групи. Мисля, че изрично трябва да се обозначи е, необходимостта от комитети по етика и техните дейности, но тук те не се обоменават, защото става дума за субсидиарност. Също в регламента се отчита и необходимостта да се оценява риска, да се намали, необходимо обаче да се намали административното бреме при изпитванията с ниска степен на интервенция. Факта, че е, се въвежда елемента на мълчаливо одобрение, също намалява административното време и е добре. Естествено, ние имаме нужда от прозрачност, но трябва да има и баланс. Баланс, който да отчита интересите на всички засегнати страни, включително и запазването на конкурентоспособността на европейските научни изследвания. Тоест, .е трябва много ясно да се обмисли какво ще е съдържанието на публикуваните данни. А, данните, които се предоставят на обществеността, трябва да бъдат надежни, трябва да пазят обаче и конкурентоспособността, да пазят и конфиденциалността на личните данни, е, включително и на производителите и на е, тези, които участват на пазара. Това е, е мярка за запазване на конкурентоспособността. Така че важно е да се оповестяват резултатите, но достатъчно балансирано, за да няма и случаи на нелоялни практики. И накрая искам да сложа акцент върху това, което ще кажа за редките и, и крайно редки заболявания. Аз подадох изменения по тази тема, защото считам, че е много трудно да се провеждат клинични изпитвания за подобни редки или крайно редки заболявания, защото те засягат много бро, малък брой заболели лица и е, считам, че е, в такъв смисъл всички видове заболявания трябва да бъдат отчетени в е, текста, така че да, се, да може в определени случаи да се дава приоритети на такива целенасочени клинични изпитвания. Аз ще подам изменения в такъв смисъл. Лиза. Сега Петър Ли взима думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря на Гленис Вилмот и на Филип Шован, докладчик на ЕНП. От името на Филип Жова и по негова молба бих искал да кажа следното. Да помислим дали да проведем гласуването през април. Има много изменения. Това трябва да бъде обсъдено сред докладчиците в Сянка, но докладчика би искал да има повече време. Предложението носи след себе си редица предимства по-бързи процедури, по-малко бюрокрация, прозрачността трябва да бъде подобрена, но това е нещо, което е предложено и от комисията. Трябва да бъдат проучени съществуващите субстанции и съставки. Това е необходимо, например, и за независимите изследователите, така че да, да могат да се проверяват данните на самите изследователи. Понякога има случаи, в които ам, заболелите от рак имат нужда от по- краткотрайни химиотерапии. Но така ли не, че документът, за да може да бъде одобрен от всички, трябва да бъдат доведени промени в три области предложението такова каквото е и аз не мога да го одобря. Искам да спомена нещо, което беше казано и от колегата преди мен за хора, които са недееспособни. Това са деца и хора с увреждания. Последна, на последното заседание имахме дискусия с комисията и тогава беше казано, че текст е взет от директивата от 2001 година. Смятам, че директивата от, от нея нямаме нужда. Обаче, въпреки всичко, това не е същия текст. Ние разгледахме текста много обстойно часове наред. Ам, този текст трябва да бъде променен, да се вземе текст от 2001 година. Говорих с по-скоро внесох съвместно с представители от други политически групи и изменения. Те са седем на брой. Не искаме текста от 2001 година да бъде използван отново. Трябва да се пре... Не трябва сега в това предложение да има по- щадящи разпоредби от тези в директивата за 2001 година, що се отнася до децата и хората с психически увреждания. На следващо място, ако държави е, членки имат свои собствени изследвания и резултати, те също могат да бъдат взети предвид но това не значи, че не, не могат да бъдат провеждани клинични изследвания на европейско ниво. Имаме но нужда от включването на е, етичните комисии и без тяхното одобрение клиничните изследвания да не могат да бъдат провеждани. Колегата Естрел има думата. Благодаря, господин председател. Искам също да благодаря на Гладис за отличната й работа. Тя внесе много подобрения спрямо първоначалното предложение на комисията. Както и останалите колеги, аз ще подам изменения, които отразяват е, сериозна загриженост, е, която се формулирахме след е, анализ на документа. Няма ясно очертаване на ролята на комитетите или комисията по етика. Също така ни безпокои факта, че сроковете за клиничните изпитвания в страните членки се свързват с един предварителен разрешителен режим за тези клинични изпитвания. Считаме, че е изключително важно да се запази възможността компетентните власти да могат да преразгледат досието за разрешаване на изслед... изпитванията. А е, заявителя за клинични изпитвания може свободно да заяви е, страната, в която иска да направи тези изследвания, т.е. да се избере най-благоприятният режим. Времето, което се предлага за началната фаза, за подаване на заявка в съответна и изборна страна, е твърде кратък. Класифицирането на е, клиничните изпитвания трябва да се базира на съответен е, протокол с анализ. И данните от него трябва да бъдат достъпни до, за публиката, независимо дали са положителни или не. Това не поставя прекомерна административна тежест и не нарушава защитата на личните данни. И в такъв смисъл трябва да преразгледаме процедурата за повторно отпускане на разрешение, за да може да се търси евентуално улесняването на тази процедура. В този случай става дума за оценка на процедури за хомологизиране и приемане в други страни членки. В, този, в тази посока също подаваме изменения. Си, merci Monsieur le Président. Moi, je veux, euh, je veux aussi remercier le rapport de Madame Wilmot qui a quand même beaucoup amélioré la proposition de la Commission. Moi, je voudrais insister sur trois... Благодаря на докладчика. Тя действително е подобрила много първоначалния текст. Няколко тези имам. Първо, е, комитетите по етика. Тук ние внасяме изменения, но смятам, че трябва да има някакъв елемент на хармонизация, защото ако някъде има проблем в една страна спрямо друга, ако някъде се поставят повече пречки за клиничните изпитвания, трябва да има и е, хармонизиране. Тук говорим за протокола, информацията за пациентите. Това са неща, които трябва да бъдат в обсега на работата на тези комитети по етика. Тоест, ние трябва своего рода да дадем, да очертаем задания за дейността на тези комитети, които да бъдат еднакви във всички страни членки. После, въпроса с а, прозрачността. Всички колеги казват, да, ние сме за прозрачността, но. Но не трябва да има това но. Когато става дума за клинични изпитване, ние искаме да имаме достъп не само до опростените, а, опростените информации, резюме, а всички данни, за да сме наясно дали изследванията са дали положителни, резултати или отрицателни, или не могаше да се извадят заключение. Откъде идват съответните изследвания, както случая с Тамифлу? Милиони, милиони екземпляри бяха продадени, без да има ясни изследвания за въздействието. Е, така че трябва да сме наясно какво е участието, какво е така елемента на търговския, търговския аспект в е, е, всички тези неща. Това е много важно. И не забравяйте, лабораторите атакуват Европейската агенция за лекарствени средства, че тя публикува данни от изследвания. Но ние трябва да защитаваме принципа, принцип, който се обявява на сайта на тази агенция, именно принципа на прозрачността. Тя има право да събира данни, а ние тук се борим, за да ни предоставят е, подобни данни. Кога... Трето. Когато видим е, предложението на комисията за посредниците, и е, за изпитванията с ниска степен на интервенция. Не става дума тук само за е, тестове, примерно за диабет. Става дума, да речем, за средства, с които се губи тегло. Трябва много ясно да се дефинира какво разбираме под ниска степен на интервенция. Благодаря, señor presidente. Yo quiero sumarme a la felicitación a la señora Wilmot. Благодаря ви много, господин председател. Благодарности към госпожа Уилмънт. Наистина има сериозно подобрение, според мен. Много е важно е да имаме такъв регламент и той да е балансиран, той да защитава както правата на пациентите, така и правата на интелектуална собственост клиничните изпитвания трябва да гарантират надлежно изпитване на лекарствените средства, но не трябва да поставяме економическите съображения над съображенията за опазване на здравето на пациентите. Мисля си, че си лечат подобренията тук, но бих искал да повторя това, което казаха колегите във връзка с комитетите по етика – със сигурност има разлика в дейността и мандата им в зависимост от конкретната държава членка. Решението на комисията изобщо не споменава етичните измерения. За мен това не е добро решение. Ние трябва като съзаконодател да хармонизираме дейността и мандата на тези етични комитети със сигурност трябва да извършим необходимата оценка на тяхната дейност тук. Също така е въпроса за клиничните изпитвания, свързани с уязвими хора. Тук наистина трябва да се предприемат конкретни мерки, специални мерки. Необходимо е да се гарантира правото на такива хора да се отеглят от изпитванията във всеки един момент – трябва да сме особено внимателни, когато става дума за деца. Трябва най-малко да знаем какво се случва. И мисля, че не само децата и лицата с увреждания могат да бъдат определени като уязвими категории хора. Мисля, че има други категории. Бремени жени, хора с неравностойно социално положение – тези категории също така трябва да бъдат предмет на надлежна защита. За това предлагам да се разпишат повече подробности тук в тази сфера. Благодаря ви. Благодаря ви. Госпожа Кукович. Че смим речи Мазай Кукович, кър е жат кол раз... Господин председател, моето име е Мазей Кукович, не само Кукович. Знам, че е трудно а, да го разберете и произнесете. Какво ме безпокои най-много в този доклад? Това е въпроса за застаряването на населението. Защото е, с застаряването се появява и деменция, и проблеми в е, емоционалната сфера. И смятам, че трябва да отчитаме, че този период е много, много е, важен, защото наистина населението в Европа застарява. Имаше предложение за отлагане на гласуването, за да можем да разработим в по-добър вариант някои много важни моменти. Но от друга страна, аз лично съм против тези толкова кратки срокове, защото ако искаме предвидените в предложението комитети по етика да могат да играят своята роля, не можем да им даваме толкова кратък срок. Трябва да се прибегне в такъв смисъл и до мълчаливото съгласие – и ние трябва да си зададем въпроса дали едни по-дълги срокове няма да са по-добро решение в този смисъл. Защото всичко, което има отношение към етични въпроси, опира и до липсата на експерти е, в тази област. Това се наблюдава във всички страни членки. Много често трябва да прибягваме до специалисти извън е, Европейския, с което не може да се организира за няколко дни. Аз лично съм подала няколко изменения. Е, според мен трябва да подчертаем факта, че се става дума за физически или психически е, рискове в клиничните изпитвания подавам изменения в тази тема и се надявам, че ще ги подкрепите. Благодаря, госпожа Масей Кукович. Надявам се, че сега произнасям името ви правилно. Госпожа Хибнер. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да благодаря на Комисията по обществено здраве на парламента и на Европейската комисия за това предложение, което засяга практически всички европейски граждани. Става дума за предложение на комисията, посъветено на клиничните изпитвания на лекарствени продукти. Това е една много важна стъпка, защото виждаме стремеж да се хармонизира цялата процедура, да се въведе на интернет портал – който ще се използва за подаване на заявки, свързани с изпитвания и научно-изследователска дейност. Процедурата трябва да бъде ясна и прозрачна. До голяма степен европейски държави членки ще могат да контролират тази процедура и те също ще могат да се възползват от помощта на конкретен орган. Всеки един пример на конкретна оценка на клинично изпитване от страна на държавата членка следва да се извършва в съответствие с етичните принципи и с отчитането на местната специфика. Всяка държава членка също така ще има възможност да определи собствени конкретни процедури при положение, че международните насоки са спазени. Що се отнася до независимостта на онези, които ще оценяват тази ситуация. Много е важно, че се стремим да гарантираме по-голямата безопасност на клиничните изпитвания, защото Оценката се предвижда да се извършва от хората, които и имат необходимата квалификация и опит и са обективни. Освен това, научната консултантска дейност се отделя от дейността по издаване на разрешения за извършване на клинични изпитвания. Много е важно европейските граждани да се чувстват безопасност, защото изрично се визира в текста това, че всеки човек, който ще участва в клинични изпитвания, ще трябва да изрази своето информирано съгласие, изключение на извънредните ситуации, които са предмет на отделни разпоредби. Всичко това е обединено в един документ. До сега сме имали подобни разпоредби, но те са били разпокъсани и фрагментирани. Що се отнася до най-добрата клинична практика – и научно-изследователската дейност, то документът им отдава необходимото значение, както също и на въпроса на обещетяването, когато клиничните изпитвания са свързани с риск и могат неблагоприятно да засегнат здравето на лицата, участващи в тези клинични изпитвания. Благодаря ви, госпожа Роси. Господин Роси. Un attimo distratto. Е, благодаря ви, господин председател. Малко се бях разсеял, но така ли, че искам още веднъж да благодаря на Гленис Уилмот, още веднъж да изразя моето съгласие с нея. Аз ще гласувам за всички нейни изменения. Надявам се, че ще можем да работим за напред по измененията, за да постигнем максимално единодушие при гласуването и да постигнем компромисни изменения. Всичко това смятам за напълно постижимо. Надявам се, че ще можем да предложим нещо, с което всички да са съгласни, тъй като става дума за един много деликатен въпрос. Тук става дума за експерименти върху хора. За хора, които са болни. Разбира се, тези експерименти дават на хората надежда, че те ще оздравеят, но за съжаление не винаги е то така. Не винаги се случва така. Хора, които имат проблеми, например хора с увреждания, хора, които имат заболявания или деца, трябва да бъдат защитени. Затова тези комитети по етика трябва задължително да се сътрудничат така, че те да прилагат хармонизиран метод на нивото на Европейския съюз. Не можем да допуснем липса на хармонизация и координация. Не може да работят в изолация националните етични комитети. Говорим за благополучието на хората и това е основен и трябва да бъде наш основен приоритет. Самият аз не съм внесъл изменения, защото Смятам, че текстът на Уилмът е достатъчно добър, е много добър. И отново надявам се да продължим нашето сътрудничество с нея по изработване на компромисни изменения. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега на господин Команцакис. Надявам се, че правилно произнасям вашето име, господин Команцакис. Ако не, моля ме коригирайте. А господин Комуцакос, да, заповядайте. Благодаря, господин председателю. Когато има буквата Q в името, винаги е трудно изговарянето на името. Проектът доклада е изготвен по един много добър начин. Много неща могат да бъдат казани и в подкрепа, и против, смисъл, че има някои проблемни аспекти. Ще се спра на няколко неща в моето изказване, които според мен могат да доведат до големи проблеми. Имам предвид тук член 73. Този член предвижда ам, създаване на системи за обещетение. Предвижда се да има а, такава служба, която да се занимава с въпросите за обещетенията. Значи, предложението е, когато някой участва в клинично изследване и обещетението, което се предвижда. На пръв поглед текст изглежда приемлив, но искам да кажа, че все пак този въпрос е много важен и ние не можем да си затваряме очите пред неговата значимост. Ам... Обаче не всички държави членки има възможност за създаване на такива служби. Знаем, че цари криза, ам, има голям натиск за урязване на бюджетите. И с две думи, нито всички държави членки имат е, един и същия опит с е, такива служби, нито пък е, всички държави членки предвид ширещата се криза да си позволи създаването на такива служби. Така или иначе, едното и другото води до един и същи резултат, че такива служби не могат да бъдат създадени. Добро е предложението, но то е проблемно. Ако функционира една такава национална система, има а, последици за националните изследвания, има значение обаче за резултатите за това в коя държава са били получени, ем, за какъв вид заболявания говорим, е, към коя група спадат заболелите лица и се получават две скорости в този процес. Необходимо е да проучим какви са другите альтернативни възможности. Може би, подчертавам, може би ем, едно решение би, би, би било създаването на служба за обещетения на европейско ниво, а не на такава на национално ниво. Ем, Националните служби, разбира се, се занимават с тези въпроси, е, до сега могат да споделят своя опит, разбира се. Това е необходимо да се направи, ако не искаме да има различни е, скорости, така да се каже, в рамките на Европейски съюз, да има е, различни групи от заболели. Благодаря. Сега тук имаме представител на Генерална дирекция Санко. Моля, имате думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчикът за много високото качество на нейния доклад. Благодаря и на докладчиците в Сянка за участието в е, тази толкова важна работа. Искам да се спра на два момента в моето изказване. Те са от критична важност за предложението. Те са, така да се каже, краиъгълните му камъни. Първията тема е, е участието на комитетите по етика в е, процедурата по разрешение. И е, второ, защитата на участниците в клинични изпитвания. Първата тема комитетите по етика. Какво са те? Това са органи, които оценяват определени аспекти от клиничните изпитвания. Трябва ясно да кажем, че комисията никога не е целила да премахне работата на тези комитети. Очевидно, нашето предложение се разбира погрешно. Целта ни е да направим така, че работата на тези комитети да е част от разрешителния режим, провеждан от страните членки когато е, разрешение се издава от няколко страни членки. Целта е да се изгради е, система е, и да се спазват съответните традиции на страната членка и нейния натрупат опит. Ще разгледаме много внимателно предложенията, които евентуално ще ни помогнат да изясним този подход. Нека да подчертая отново – Целта на тези комитети са част от процедурата за издаване на разрешително. Не са отделен паралелен процес. Второ, нивото или стандартите на защита. Целта на предложението на комисията е следното. Първо, високо ниво на защита на лицата, които участват в клиничните изпитвания. Второ, хармонизиране или изчистване на правилата за подобни изследвания с е, единни изисквания на европейско ниво. Затова и е, предлагаме регламент. Страните членки трябва да прилагат еднакви критерии, когато се оценяват клиничното изследване защото ако тези критерии се различават, целият принцип се поставя под въпрос. Затова ние предлагаме регламент, не директива. Когато се определят критериите за защита на лицата, участващи в изпитване, ще сме спазвали критериите, предвидени в директивата. Правилата отчитат международните стандартни и насоки. Готови сме да разгледаме съответни изменения и предложения за подобряване на текста, но за да може регламента да функционира по правилен начин, настояваме да остане един единствен е, кръг правила за одобряване на клиничното изпитване. Още нещо. Миналата година данни показват, че броя на клинични изпитвания, извършени в Европа, е намалял с още 10%. Надяваме се, че ще създадем възможност да, се, да остават подобни дейности в Европа. Благодаря. Hier unter einen Hut bringen muss, Знам, че е имало над 700 различни изменения и никак не е проста работата да а, бъдат те обединени. Благодаря ви. Е, Ζήτησα το λόγο, κύριε Πρόεδρε, για διαδικαστικό θέμα. Благодаря. Е, относно това, което вече, вече казах, нямаше никаква реакция от е, страна на Европейската комисия. А, имам предвид тук механизмите за обещетенията. По тази тема нищо не беше казано. Yeah, беше изчетен текста от комисията. Не знам дали колегата от комисията е в състояние да отговори на този въпрос. Ами добре, отговорете. Въпросът свързан с това, с обещетенията, Трудно е да създадем една система, която да се отнася до разпоредбите, които са различни в държавите членки. Когато обсъдихме този въпрос, стана въпрос за това, че системата, която се прилага, е изпълнима. Защото ако искаме да изготвим европейска система, ще имаме проблем да я приложим а, в а, националните а, системи. Благодаря ви. На въпроса беше отговорен и сега колегата Гленис Уилмарт има думата. Благодаря. Благодаря и за дискусията. Действително много добре е, се отразява тя на нашата работа. Има проблеми, има някои противоречиви области. Първо, комитета по етика, комисията ясно поясни, че не е имала целта да ги извади от процеса или да ги пренебрегне. Факт е, че всички клинични изпитвания ще а, трябва да получат предварително разрешение от тези комитети. Но а, тази система работи по много различен начин в отделните страни членки, за това предлагам да се е, създаде една платформа, където тези комитети да могат да се срещат, да обсъждат е, начина на работа, да обменят е, добри практики. Но ясно стана, в момента пояснихме, че комитетите по етика ще имат своята роля в съответния процес. За прозрачността. Неколкократно коментирах колко големи са разликите на колегите по тази тема. И днеска го чухте. Някои искат всички данни, други искат много по-малко. Аз лично смятам, че трябва да има доклад за клиничните изследвания и да се търси начин за защита на търговската тайна както и защита на личните данни. Това, според мен, не се поставя под въпрос. Уязвимите е, групи, е, безкрайно много е, изменения има в това отношение. Ще разгледаме тази тема, можем да я обсъждаме и в бъдеще. За изпитването с ниска степен на интервенция Призовавам комисията да огледа тази е, формулировка, за да е ясно какво се има предвид. Мисля, че една ясна дефиниция ще улесни изключително хората, които работят в е, тази тематика. Госпожа Гростет, е, съгласна с, с е, вас и с очертаните от вас приоритети за уязвимите групи. Аз съм съгласна и с господин Роси, защото той каза, че е съгласен с мен. Значи 100% съм съгласна с него. Националните системи за обещетения. Мисля, че е, напразно е, се безпокоят хората. Мисля, че те просто не разбират за какво става дума. В някои страни има подобни системи и те действат много добре. Но е, застраховките за а, работещите в научната сфера са огромни. И трябва да обсъдиме въпроса за това какво ще, ще има ли бреме, дали, какви ще са последиците. Мисля, че имаме нужда да обсъдим в много големи подробности датския модел, защото той очевидно работи добре. Това има особено значение за малките страни, но си следва да бъде обсъдено. Мисля, че имаме много сходни позиции и ще можем да постигнем добър е, компромисен е, текст, ако имаме е, воля за това. Ще разговарям с докладчиците в Сянка съвсем скоро, за да намерим компромисни решения на всички оставащи проблеми и се надявам, че ще успеем да прокараме това законодателство преди да се разпусне парламента. Надявам се. Благодаря на Гленис. Желая много успех. Това е една много крупна задача, с която трябва да се справиш на 24 и на 25. Тук ще се проведе гласуването в нашата комисия. Имам предвид през април. Докладчиците в Сянка трябва да обсъмнят помежду си дали ще има някакво отлагане или не, но в момента това не ми е известно, така че казвам, че ще се проведе на 24-25 април. Дебата и гласуването в пленарна зала а, все още не са определени, няма срок за тях. Ще видим дали ще има много компромиси или не, дали а, ще се стигне до някакви договорки. Не можем а, с 700 изменения да внесем дебата в пленарна зала. Най-добре е да има да или не. Но видяхте какво се случи а, по време на гласуването на измененията от а, Комисията по земеделие. Така че от моя страна съвсем ясно искам да заявя какво е моето желание по този въпрос и по отношение на дебата. Тази, с тази точка приключихме от дневния ред. Сега преминаваме към а, дебата с комисар Таяни, но а, ние приключихме 10 минути по-рано, за това прекъсвам за малко заседанието и ще възобновим дебата. Господин Крис Дейвис може да вземе мястото и да се подготви. Така че прекъсвам заседанието и в пет и половина ще продължим както беше предвидено. So, wir nehmen die Sitzung wieder. И така възобновяваме нашето заседание след краткото прекъсване. Искам да Приветствам тук сред нас заместник председателя на комисията и комисарът отговаряш за предприятията, господин Таяни. Поканихме го тук, за да обсъдим въпроса, свързан с климатиците в автомобилите. Господин Таяни получава думата за максимум 10 минути, така че да можем да проведем дебата след това. Знам, че много колеги поискаха да вземат думата, защото искат да, да, да а, дискутира тази тема с господин Таяни. Виждам, че вече вдигат табелките си. И така, заместник председателя получава думата господин Таяни. Благодаря, господин председател. Преди да започна да говоря по същество по темата, която ви безпокои вас, в частност, е, и която се дискутира от няколко месеца, искам да кажа няколко думи за нашата дългосрочна индустриална политика. Охладителните течности са тема, която ще дискутира малко по-късно но те са част от по-широката тема зелената ни политика в подкрепа на околната среда и политиката за подкрепа на индустрията за излизане от кризата. Ние трябва да помогнем на индустрията, трябва да развиваме нови технологии и да се справим с феномите на глобализацията. Ние приехме на 10 октомври нова стратегия за индустрията, като целта е, е индустрията да е, предоставя 20% от брутния вътрешен е, продукт на европейско ниво до 2020 година. Тоест една съвсем ясно определена цел. За това ще са необходими иновации, в финансовата перспектива на комисията. Надявам се, че и парламента ще ни помогне в това отношение. От 44 увеличаваме сумата на 80 милиарда до 2020, сумата за иновации и научни изследвания. Така че, отново, ние е, правим всичко възможно да изготвим една координирана стратегия. Заключението от Европейския съвет на от миналата седмица показват, е, че е, в Европа от е, много години се случват промени. Економическата и финансовата политика бе съсредоточена върху услугите, но въпроса за развитието на економиката отново излиза на преден план. И една от а, а, темите, по които работи а, комисията, е, е плана за действие, така наречения план за действие КАРС 2020. Той бе прият през декември и сега трябва да бъде изпълняван. Там се предвижда значителна подкрепа за иновациите. Надявам се да успеем да отвоим средствата за иновации, примерно за екологосъобразни коли. Говори се за повишение от 1 милиард. Тази сума да стане сега 2 милиарда. Разбира се, трябва да работим и да не, в посока да не бъдем толкова наивни в нашата политика, търговска политика, примерно в преговорите ни с Япония. Не би следвало да сключваме споразумения без да поставим определени е, условия. Също така трябва да работим за интелигентно регулиране, за да не поставяме преколени тежести върху економиката в момент на криза. Плана за действие КАРС 2020 предвижда мерки за справяне с кризата и свързани с цените, но тук трябва да се отчитат интересите и на производителите, и на доставчиците, и на клиентите. Изпълнението на стратегията КАРС 2020 налага координирано действие от всички, от индустрията, от профсъюзите, националните власти, европейските институции. Нека да поясня какво може и какво не може да направи комисията в това отношение. Първо, не можем да правим това, което преди 35 години можехме да направим, например с плана Давиньон, свързан с металургията. Там се предвиждаше реструктуриране на, цяло, на всички производители на стомана на базата на квоти. А сега за автомобилната индустрия не съществуват ин, инструменти, които да ни дадат възможност да направим нещо подобно но е, това, което можем да направим е да няма изкривяване на условията пазара между отделните страни и членки и стратегията 2000, КАРС 2020 предвижда именно такива конкретни мерки. Първо, създава се една е, специална група, за да се извършат е, анализи за начините за справяне с затварянето на определени предприятия. Примерно, черпиме опит от бългийското правителство, как те подходиха при затварянето на Форт Генк. Въпросът е да могат да се използват рационално европейски е, средства Второ, заедно с комисар Андор възнамеряваме да определим най-добрите практики за едно проактивно проактивни действия в областта на преструктурирането в автомобилния сектор. А вие, господин председател, ми зададохте, ме помолихте да говоря за директива 2006-40 за системите, за климатичните инсталации в колите. Ние говорихме преди 6 месеца по тази тема. От 2011 година, 1 януари, климатичните инсталации в моторни превозни средства трябва да бъдат зареждани с охладителна течност, която трябва да има потенциал за общ потенциал за затопляне под 250 е, е, именно за да се намали е, възможността за създаване на газове ние в момента използваме, предвиждаме да се използва течността HFO 1234YF. По този начин ще може да се направи и да се улесни процеса на дистрибуция и поддържане на автомобилите на европейска територия. В съвета се прие решение за временни изключения по тази директива което означава, че комисията, предвид на изключителните обстоятелства, а именно недостатъчните количества на охладителна течност, от 1, 31 е, декември 2012 година няма да започваме процедури за нарушение срещу е, предприятия, които не могат да спазат тези изисквания за коли, които са произведени преди 31 декември 2012. Тоест, аз не възнамерявам обаче да се продължава този, това изключение. Тоест, от 1 януари 2013 година директивата ще се е, прилага изцяло в страните членки и повтарям е, това. Няма да има изключение, не се удължава срока на изключенията. Директивата въжи от 1 януари тази година. Така че е, използването на е, газа 1, 2, 3, 4 Грахев е, сега се забранява. Комисията е информирала страните членки и наблюдаваме как се развиват нещата с директивата. Що се отнася до сигурността за използване на новия газ, мога да подчертая, че в момента няма оценка, която да ни позволи да формулираме заключение. Комисията счита, че въпросът за сигурността, безопасността за гражданите е приоритет и, в, е, и очаква да получи нови информации, възможно най-скоро. И в такъв смисъл не може на пазара да излизат продукти, които не спазват съответните изисквания. Има искания да се преразгледа директивата, но в края на кращата тя влиза в сила съвсем отскоро и в краткосрочен план не, пред, не предвиждаме да я преразгледаме. Нека да кажа ясно, за да няма недоразумение. В една страна има проблеми в Германия, Там един голям производител твърди, че има проблеми. Може би, когато започнем дебата, можем да обсъдим този въпрос. Но към съответния производител се обърна към нас, ние е, изложиха своите проблеми, но аз повтарям директивата влезе в сила 1 януари тази година. Същото казах и преди няколко дни в интервю за един голям немски вестник в Штутгарт. И за сега нямаме сведения за нарушения на директивата от страна на Германия и съответната им индустрия. Става дума само за една единствена компания, голяма компания. Срещнах се с ръководството на тази е, компания и казах, че докато няма ясни доказателства, че тази охладителна течност действително е опасна, е опасна за здравето, ще реагираме. За момента нямаме такива сведения. Тоест, повтарям, директивата въжи, и остава в сила а, а така или иначе съображенията за безопасност на гражданите е наш е, основен приоритет. Аз поддържам връзка с германските власти. Написах едно дълго писмо на, до германското правителство. Мога да разпространя копия от писмото. Давам ви го, господин председател. То е публично. готов съм да разгледам всякакви доказателства, но няма да има удължаване на срока на каквито и да било изключения, нито ще има преразглеждане на директивата. Наясно сме с проблемите на компанията в Германия, но директивата си остава в сила. По отношение на предложенията за шума в автомобилите, ние дискутирахме темата през феврари в пленарна зала, гласува се на 6 феврари и ясно, че ще трябва да търсим един приемлив компромис. Комисията има за цел, разбира се, да подобрява качеството на живота на гражданите. Е, има съответните прагови стоености за е, шумови емисии, за леки автомобили и тежки автомобили. Ще, е, тема да се преразглежда и ние ще е, видим и е, предложенията подадени от парламента. Трябва да имаме възможност е, нашите продукти да се изнасят и в целия свят. И освен това, е, ние имаме една много конкретна цел. Първо да има баланс на вътрешния пазар, да се запазва околната среда, да се е, защитават гражданите, но ние трябва да търсиме и прогрес на други фронтове. Предложенията на парламента определено е, са внасят подобрение на първоначалния текст на комисията. Но има такстове по отношение на леките автомобили и тежките е, автомобили и шумовото замързяване, които е, те първа трябва да се договарят. Ние, разбира се, ще разгледаме е, и ние, и страните членки всички предложени изменения. Не смятам, че текста ще мине на първо четене. Затова, повтарям, комисията е готова да провеждаме диалог. Надяваме се бързо да стигнем до споразумение на второ четене. за автомобилната индустрия, също и стоманодобивната индустрия е от значение. Имаше заседание, свързано с стоманодобивните индустрии в Европа. Бяха прияти препоръки, отправени към комисията и към държавите членки. Всички засегнати служби са обхванати. Необходимо да се изготви план за действие за стоманодобивната индустрия и до юни 2013 година трябва да бъде прият този план за действие. Целта е да се насръчи производство в този сектор, така че да се допренесе да пренесе за етос и да се ограничи въздействието на климатичните пром, промени. Важно да бъде взет предвид технологичния и економическия аспект в стоманодобивната индустрия. Когато се приемат разпоредби, които са прекалено строги, опасявам се, че индустрията няма да е в състояние да се придържа към тях. В такъв случай сме изправени пред опасност не само да изгубим промишлени сектори, които са конкурентни на останалата част от света, ами че те самите предприятия ще се пренесат в други части на света. По този начин има двойно а, негативно въздействие, защото няма да можем да се борим и срещу измененията в а, климата. И така схемата за търговия с а, емисии ще трябва да бъде оценена по отношение на, на нейното въздействие, по отношение на високия разход на енергия. Ние искаме да сме строги, но искаме да запазим и конкурентоспособността на стоманодобивната промишленост. Трябва да се използват технологии, които са ниско въглеродни, да намалим съответно факторите, които имат негативно въздействие върху околната среда. Необходим да вземем предвид екосистемите, да подкрепим съответния проект. Желаем тази инициатива да доведе до положителни резултати в краткосрочен план. По отношение на РИЧ, това е един също така важен сектор. Поехме задължение да преразгледаме съответната, съответния регламент, който беше прият през Решение прието на 5 февруари Предвижда се намаляването на бюрократичните процедури и разходите за малките и средните предприятия. разбира се, ние установихме, че ам, проистичат по-малки рискове от вече регистрирани вещества. 61% е, от европейците са на мнение, че химическите вещества са по-безопасни, колкото преди 10 години. Ние не искаме съответно да внасяме някакви значителни промени по отношение на регламента РИЧ. Искаме освен това да намалим бюрокрацията и таксите. Искаме да помогнем на малките и средни предприятия, така че те да могат да изпълнят своите задължения надлежно. Комисията е приела предложение съгласно процедурата по комитология. Свързано е с, с намаляване на таксите с 35% и с 25% до 20% при таксите за лицензите. Намираме се в тежки времена. Необходимо е да подадем ръка на малките и средни предприятия. Важно е бюрокрацията да е по-малка, но все пак те трябва да се придържат и към ам, съответните разпоредби. Това е важно за околната среда. Малко а, повече продължи вашето изявление, но разбира се, важно беше вашето изявление, свързано с инициативата за колите от 2020 година. В нашата комисия също обсъдихме е, въпроса. Въпрос, който обаче е, не стои в центъра на вниманието, за съжаление. Това обаче е един важен въпрос. Е, освен това е важно и хармонизирането на данъчните системи. Смятам, че това ще е правилният подход и от политическа гледна точка но и от друга страна не е нормално да има 28 различни системи, които да съществуват паралелно една до друга. Dass die europäische Gesetzgebung nicht einhalten. Имаше и разпоредби, които не, не можаха да бъдат изпълнени от държавите членки. Има и съобщения в пресата по този въпрос европейската промишленост постигна споразумение по отношение на 0234 YX, YF, извинете, от 1 януари 2013 трябваше да бъде прилаган и използван, но срокът беше изтеглен и това стана от 2011 година. Говорим тук за тест в реално време, когато двигателят е все още топъл в режим на работа. От 14 автомобили, повечето са прегрели. Комисията обаче трябва да види по какъв начин тази течност функционира при реални условия. От друга страна имаше изпитвания свързани с типа и има одобрения свързани с типа. Може би да дадете информация по този въпрос, от кога ви е известна тази тема, дали комисията иска да предприеме нещо, за да извърши свои собствени а, изпитвания, самостоятелно да проучи въпроса, да има изпитвания в реално време. Това означава, когато двигателят е все още топъл. А, 2008 е, и дори 2007 е, имаше решение срещу е, тази течност поради това, че съпроизводството производството и се отделят високи количества въглероден Влокис. Крис Дейвис, след това Сато Хаси, след това господин Соник, Гростет, Марио Пирило и Софи Окони. Рихард Зебер е координатор на НПС ще вземе думата първи. Рихард, благодаря господин председателю. Много а, интересно предложение, свързано с даничната политика. Трябва да се види какво е въздействието върху а, потреблението на потребителите в Европа. Може би господин Таяни не е компетентен този въпрос. Съответният отговорен комисар да се вземе с тази тема. Сега по отношение на автомобилите. За нас е трудно а, да разберем как е възможно за, за отделните производители на автомобили, би представлявало риска използването на охладителната течност. Има обаче един производител, който си присвоява изключителното право да, да работи с тази течност Разбира се, ние като законодатели ем, трябва да покажем, че сме строги, е, че това законодателство го приемаме на сериозно. Е, на страницата на комисията има секция с въпроси и отговори. Тази тема също е засегната. Там се говори за тази охладителна течност. Не, е, Призовавам комисията да спазва духа и, буквата на закона, така че да няма такива, които да се е, чувстват ощетени. Относно стратегията на комисията, прави се опит е, е, в Европа на промишлеността да се отдаде отново необходимото значение. Необходимо е да се има предвид цялата производствена верига. Изнасянето на промишлени дейности да става без съществени негативни последици за Европейския съюз от климатична и екологична гледна точка е по-добре, когато ние в Европа имаме хоризонтална политика, да има амбициозни стандарти, свързани с емисиите на въглероден двуокис, да има една рамка, в която да се вписва нашата промишленост. В противен случай се прекъсва цялата производителна, производствена верига, вреди се на климата и съответно на работните места. Смятам, че всички тук ще получим и подкрепата на Комисията по околна среда. Ам... Нека да следвате и вие тази линия, освен ако няма някакви изваредни, изваредни обстоятелства, но тук и, такива до сега не са ми известни. Крис Дейсвис, Благодаря, господин председателю. Аз започна... Um, expect... Господин комисарио, аз очаквах... Ам че днес ще ви а, критикувам за изпълнението на европейското законодателство и за това, че Германия а, нарочно не спазва разпоредите, свързани с тази климатична инсталация. Вие дойдохте тук представите ни документи, свързани с въпроси и отговори, в които е включена и комисията, позицията на комисията. Много силна е вашата позиция, което едва ли не е обявяване на война на Даймле Крайслер. Няма да ви критикувам по отношение на, нашата, на вашата позиция. Вашата позиция е отлична в момента. Нека да напомня няколко хора тук. Аз съм единствен член на, от тази комисия, който следи законодателството в детайли от влизането в сила през 2003 година. Нещо, което беше засегнато накратко днес. Комисията обясни каква е целта на законодателството, През годините, разбира се, е имало и изразено недоволство от, някои производители. Беше, беше изведен на пазара съвсем нов продукт, 2-3-4 yf Господин Ферхойген два пъти обсъжда този въпрос с нас е, и законът трябваше да се прилага от януари 2011 година. Но това беше отложено за две години. И сега, и сега, това, този продукт трябва да се признае, че е безопасен, защото той се използва от Fiat, Renault, Jaguar, Volvo и, а, и други казаха, че ще го използват в своите а, нови модели. БМВ беше това. И те казаха, че ще сложат този газ. Дам, даме Рубевич, че използва газ 3134А. Даймлер прави една пиар кампания в момента. И ако видите а, кореспонденцията между изпълнителните директора на Даймлер, ще видите, че трябва да се платят 20 евро повече за тази охладителна течност. Автомобилните инженери заявиха, че този продукт е безопасен. Не може да е по-ясно, господин комисар. Вие казвате, че а, рискът е еднакъв или по-малък от този, свързан с други продукти. Има сериозни рискове, които може да са свързани с специфични климатици в специфични автомобили. Вие казвате, че ако Даймлер имат проблеми, то е защото те сами произвеждат своите климатици и автомобили по лош начин. И отново, Съвсем ясно вие заявихте в този документ и във вашето становище. Ще прочета от документа ми. Сертификатът, който съпътства всяк, всеки автомобил, е, не е валиден, ако съответният автомобил не е ам, в съответствие невалидни удостоверения не трябва да бъдат приемани от държавите членки за регистрирането на нови автомобили. Комисията може да предприеме действия срещу държавите членки, които издават такива удостоверения от типа. Значи такива автомобили от Daimler от януари с 134А са не легални и не трябва да бъдат допускани на пазара. Това е което виждам от документа. Въпросът ми е съвсем прост. Както казах, вашата позиция е абсолютно правилна. Въпросът е какво ще направите, защото държави членки трябва да изпълнят това законодателство. Какво ще направите, че те да изпълнят законодателството и да забранят ам, одобряването на тези автомобили. Какво ще стане, ако те не възпрепятстват продажбата на тези автомобили? Още веднъж приветствам вашето становище. Благодаря на Крис Дейвис, Сато Хаси. Аз съм съгласна с Крис Дейвис, що се отнася до мобилните климатици. Обаче, господин комисар, вие казахте, че са нужни повече иновации в автомобилната промишленост. Съгласна съм. Една сфера, в която имаме нужда от повече иновации, е автомобилната промишленост. За съжаление, що се отнася до гласуването в парламента за нивата на шум от коли, това, което вие казахте, за това не беше много ясно, поне не беше ясно при превода, който аз получавах. Затова бих искала да ви помоля да бъдете твърди и амбициозни, да защитавате здравето на гражданите, а не да разводнявате нивото на амбициите, що се отнася до шума от автомобили. Що се отнася до разводняването на предложението на комисията, то то беше защитено само от много малко, мнози, извинете, много малко мълцинство в пленарна зала. Затова искам да подчертая, че защитавам първоначалното предложение на комисията. Друг един въпрос е свързан с един решен проблем – критериите за устойчивост на биомасата. Бих искала да ви попитам дали вие като комисар отговарящ за промишлеността, предпочитате критерии, които насърчават принципа за каскадно използване на биомасата, което означава, че различни части от биомасата се използват по начини, по които економическата стойност и стойността на продукта са максимизирани. Това означава, че за изгаряне се предпочитат най-малко ценните части на биомасата, например и най-вече отпадъци от производствени процеси. И критериите за устойчивост на биомасата предлагат един вариант да насърчава този принцип за каскадно използване на биомасата. Благодаря ви, госпожо и последният координатор, който ще се изкаже, ще бъде господин Роси. Благодаря ви. Бих искал да приветствам комисар Таяни. Бях много доволен от вашето изказване за охлаждащите течности. Законът съществува и трябва да се спазва закона. Вече имаше едно удължаване на сроковете и сега вече наистина трябва да се вземем с спазването на закона. По-малко съм съгласен с вас, що се отнася до шума от моторно-превозните средства. Смятам, че първоначалното предложение на комисията беше прекомерно обременително и предпочитам текста, предложен от парламента. Вие говорихте за стоманодобива Вашият план е много важен в това отношение за Италия, но и за Европа като цяло в Европа като е, цяло ние изразходваме много повече електроенергия за производство на стомана, отколкото това се прави в САЩ. Не може САЩ да наречем страна от третия съвет. Нека да не забравяме, че все още хиляди хора работят в стоманодобивния сектор в Европа. Има голям риск от преместване на тези производства в други страни. Също така стои въпроса с комитологията. Беше взето едно решение вчера, което според мен бележи напредък – и мисля си, че това решение наистина е прекрасно. Благодаря ви. Благодаря ви. Това е първия кръг. От се това са координаторите и а, моля комисаря да отговори на поставените въпроси. След това ще продължим. Да, съвсем накратко ще се опитам да отговоря. Що се отнася до охладителните течности, искам много ясно да кажа, не мога да прочета писмото си до германското правителство изцяло, но повтарям, що се отнася до Европейската комисия, то директивата се прилага изцяло от 1 януари 2013 година. И трябва тя да се зачита. Ако ви имате примери, ако имате информация за нарушение на директивата, от която е да е било държава членка, ще започнем съответните процедури. От германското правителство получихме молба за информация. Правителството на Германия казва, всъщност, или по-скоро Даймлер твърди, че че е имало само отделни инциденти с тези течности, но директивата вече е вляза в сила. Ако има каквито и било доказателства, че тази течност е опасна за хората, дори и в някакви изключителни случаи, моят дълг е да проуча подобни случаи. Не мога да се правя, че не забелязвам подобни случаи, когато получавам съобщения за тях. Аз изпратиха писмо до министра на промишлеността на Германия и до заместник канцлера и помолих германското правителство за разяснение, защото посочих, че ако ще има наказателна процедура от страна на Европейската комисия, тя ще бъде насочена срещу Германия, не срещу частни фирми. Вие може да получите копие от това писмо, но аз повторих, че директивата вече е влязла в сила ако има някакви проблеми, ако има нелоялна конкуренция, то тогава това означава, че се върши нещо нередно и това в международен аспект затруднява и нашите преговори с САЩ, Китай и Япония. Затова ние имаме вече правна уредба в Европа, както вече казах. И това е най-важното писмото си само помолих да получа точна информация от германското правителство. Помоля ги да ми изпратят данни, с които правителството разполага за опасността от тази течност. Това не е пречка пред влизането в сила на директивата. Директивата вече е в сила и аз очаквам отговори от министъра и заместник канцлера. И аз поисках от тях информация, защото има твърдение, че тази течност е опасна. За това моят дълг беше да поискам информация от германското правителство и след това да анализирам тази информация. В момента очаквам този отговор и вие, разбира се, може да получите също текста на моето писмо. Що се отнася до нивата на шум от моторно превозни средства – Знам, че когато говоря италиански, говоря много бързо, затова може би преводачите се затрудниха с темпото ми и затова госпожа Хаси не чу ясно моята позиция, но ще повторя. И ще бъда по-бавен, за да няма никакви недоразумения. Ние разгледахме и анализирахме всички изменения от Европейския парламент, но това, което проличава от казаното от господин Роси, позицията и във вашата комисия и в целия парламент не са еднородни. И аз бих искал да намеря баланса между защитата на единия пазар, защита на конкурентоспособността, на здравето на гражданите. Също времено искам и да постигам напредък във всички тези аспекти. Що се отнася до мен лично, някои от измененията на Европейския парламент са подобрения. Те, те подобряват първоначалното предложение на комисията. Най-вече визирам адаптирането на този текст, така че той да отговаря на стандартите на Евро... Комисията за Европа на ОНЕ. Другите изменения, които говорят за граници на шума, генериран от спортни коли, автобуси и камиони, са по-малко амбициозни, отколкото е предложението на комисията. Затова трябва да оценим въздействието на тези предложения. Разбира се, като един посредник при преговорите, ние ще, нагърби, ще се нагърбим с нашите задължения, ще потърсим компромисни решения, така че да се намери съгласие между всички участващи страни. Отново искам да кажа, някои изменения подобряват първоначалния текст и ние сме съгласни с тях. Други изменения не са но това всичко е въпрос на провеждане на дебат. Разбира се, има хора, които не споделят мнението на господин Роси. Той говореше за своята позиция. Що се отнася до стоманодобива и въпросът на Разходите за енергия са нещо, с което се занимавам днес. Помолих комисар. ascoltata lungo, abbiamo affrontato anche il tema. Който е разработил плана Давиньон за стумано добива, говорихме с него за разходите за енергия, производствените разходи, включващи енергията. Това е ключов фактор за стоминодобивния отрасъл и плана за действие за този отрасъл ще бъде разгледан от колегията комисари до края на май. Сега по отношение на климатичните инсталации комисията е тествала веществата на 2, 3, 4, F. Това значи, че са проведени сега остава да се направят изпитвания в при реални условия, за да се види какви са резултатите. Позиционе. Да, абсолютно. Нашата позиция е, че този охладителен агент не е свързан с по-висок риск, отколкото други ухаждащи агенти. Обаче, ако правителство на която да е било държава членка постави проблем, аз съм задължен да изслушам, да изслушам това правителство. Изслушването е едно нещо, молбата за информация е друго нещо, но това не означава, че ще се предвиждат каквито да било изключения. Чрез това писмо аз просто помоля германското правителство да ми предостави по-подробна информация. Разбира се, когато са проведени изпитвания, правителството ще ви ам, уведоми. Следват а, следващите оратори. Господин Соник. питание комисажа. Благодаря ви, господин председател. Имам въпрос към господин Таяни. Господин Барозо преди няколко месеца ни каза, че позицията на комисията, що се отнася до шистовия газ и енергийните ресурси, е на дневен ред и то на няколко комисари, говорещи за економиката, за промишлеността, за околната среда. Искам да ви попитам дали вашите служби активно работят по тази тема. Разбирам, че господин Барозо иска да има една добре балансирана позиция на Европейската комисия в това отношение. Софи, госпожа Гростет, един въпрос и една бележка. По отношение на охладнителната течност, вие се взехте много твърда позиция и ви казвам браво. Но трябва да се стигне до края. Защото германското правителство ще отнеме, ще ще отговори след няколко седмици и в този момент ще се получи до тогава ще има нелоялна конкуренция между един производител на коли и всички останали, които са направили усилия да приложат директивата и които ни казват, че няма никакви проблеми с охранителната течност. Така че, господин комисар, ние ще внимаваме много какво правите вие и не искаме да бъдем подхлъзвани от едно правителство, което се опитва да спече спечели време, е, за да даде възможност на една фирма да не спази разпоредбата. И сега искам да коментирам не автомобилната индустрия, а фармацевтиката. През 2012 е, вие проехте, приехте становище и предложихте да има а, е, стратегия за повишаване на конкурентоспособността на фармацевтичната индустрия. Имате ли конкретни планове по този е, повод? Е, ще създадете ли, примерно, е, специализирана група, в която да се включат и членове на парламента? Мария Пирилов сега. Благодаря, господин председател. Много високо оценявам решителността на заместник председателя на комисията господин Таяни за това да се гарантира прилагането на директивата, която влезе в сила на 1 януари тази година. Много съм благодарен и за неговата яснота, ясна позиция. Той каза, че няма да има мораториуми, няма да има изключения. Много се радвам, че комисар Таяни не отстъпва от заеданите си позиции. Ако се отстъпва, то това ще навреди на много хора. Отраслът имаше много време да се приспособи към въвеждането на стандарти за тези охлаждащи агенти, така че трябва да се придържаме твърдо към нашите позиции. Благодаря ви. София Окуни. Много неща се казаха, господин комисар, но е, ето в момента от 2008 е, година аз е, съм свидетел на изчезването на над 3 милиона работни места. Тоест, модела за използване на ресурси и на развитие на економиката страда от много промени. И ние не сме вече ключов играч в това отношение. Ние, парламента и Европейската комисия следва да подкрепим економиката, зелената индустрия, зеления растеж, защото именно в тази област ще можем да намерим капацитет за растеж и за конкурентоспособност. И е, трябва да намерим економически лостове за подкрепа за тези предприятия, които се занимават с научни изследвания и иновации. Дали с е, проекти, с е, търгове за проекти или с е, облегчение. Вие говорите, че предвиждате мерки за предприятия, които се занимават с научни изследвания. Но в момента за на... нашите предприятия изпитват огромни трудности да съставят едно досие за европейски за европейското ниво. Просто трябва да се изпишат стотици са страници и е, репутацията на Европа страда, защото не можем да упростим нещата. И господин комисар, моля ви, крайно време е да се пристъпи към упростяване на процедурите на комисията за в тази област. Просто времената са изключителни, кризата е изключителна, затова и мерките трябва да бъдат изключителни. Не можем да оставим предприятията си да пропадат. Знаем колко е трудно. Знаем, че е, в тези политики се съдържат сериозни економически средства, но е, стигането до тях е трудно. Е, благодаря ви, господин председател. Първо искам да благодаря господин Таяни за това, че посети нашата комисия. Искам да го насърча да идва по-често в нашата комисия, защото конкурентоспособността на всяка една промишленост все повече се определя от нивото на устойчивост на същия този отрасъл. Комисар Поточник много добре го обясни вчера по време на своето изказване. Той обясни, че цената на ресурсите нараства с 3%, с 300%, извинете, и това е нарастването за последните 10 години. И през предходните десетилетия основното е било да се увеличава производителността на труда. Обаче сега, през близките години, основният акцент ще се поставя върху ефективното използване на ресурсите. Затова това е моят въпрос. Знам, че вие подкрепяте пътната карта за ефективно използване на ресурсите, подкрепяте съответната експертна комисия. И ние говорим за екопроектиране, за минимални нива на рециклиране, преместване на данчното облагане от облагането на труда към облагане на въздействието върху околната среда. Обаче всички тези обсъждания някак си не стигат Европейския парламент, тъй като вие, надявам се, надявам се сте един от най-големите привърженици на ефективното използване на ресурсите. Надявам се, че ще може да гарантирате това, че тези предложения постъпват много по-бързо, отколкото сега, както в комисията, извинете, както в съвета, така и в парламента. Благодаря ви. Това беше края на втория кръг въпроси. За това давам думата на комисар Таяни. Сега на госпожа Гростет ще отговоря на френски, за да бъдем напълно наясно. Що се отнася до писмото, което изпратих на германското правителство, нека да кажа съвсем ясно. Аз там заявявам, че директивата е в сила от 1 януари 2013 година. Няма отлагане. Тоест, директивата трябва да бъде спазвана в целият Европейски съюз. Тъй като имаше известни е, коментари от е, генералната дирекция, че в Германия има проблеми, свързани с сигурността на пътниците, аз съм задължен да задам въпроса какво се случва да искам данни, но аз не давам е, изключение, не отлагам. А сега, е, ако получите писмо, е, в което се казва, че има проблем и пътниците са поставени в опасност, а дори да има данни, които да доказват обратното, аз лично съм задължен да попитам германското правителство, ето имате писмото, да го попитам какво се случва. Но нищо не се сменя. Решението, което обявих тук преди няколко месеца и казах същото в интервю, не си спомням името на вестника, но е вестник от на Штутгарт, директивата си влиза в сила. И след като се твърди, че има а, коли в Германия, които не спазват а, разпоредбите и Германия е дала разрешение за тяхната търговия, аз тогава мога да започна процедура за нарушаване. Казвам го съвсем ясно. Аз съм италянец, но ето сега ще го кажа на френски. А ако има нужда, мога да го повторя и на испански за госпожа Айола Сент. Директивата си е в сила. А, що се отнася? А, сега отговарям на френски на госпожа Окони. Що се отнася а, до чисто административните въпроси, напълно съм съгласен с вас. Опитах а, се да покажа това в областта на регламента РИЧ в момента с решение по кометология намаляваме е, финансовата тежест, т.е. Е, парите, които малките и средни предприятия плащат за да се регистрират. Но от е, няколко е, месеца сме задължили всички агенции, които работят по РИЧ да а, използват възможностите си да информират на всички езици, е, съответните, да съобщат съответните изисквания, именно за да спестим на малките и средни предприятия разходи в това отношение. А за бюрократичните пречки, за а, Достъп до финансиране. Хоризонт 2020. Програмата Косме. Аз, когато отговарях за транспорта, също работех по тази тема. Във всички тези области сте се опитахме да опростим участието. Всички предложения, кандидатури, предложения за проекти за средства по всички теми. Наясно сме, напълно. Вие знаете, че има и работна група, която е под е, отговорностите на председателя на комисията за упростяване. Опитваме се да облегчим всички бюрократични е, тежести във всички е, отрасли. Надяваме се, че ще постигнем добри резултати и ангажинимета ни в това отношение напълно ясен. А, въпросът на господин Пирило. Не, е, на господин Гербранди, извинете. Много се радвам да ви посещавам, господин Гербранди, И 15 години бях парламентарист тук и с удоволствие идвам да дискутирам нещата с вас и да се видя с бивши колеги. Аз си сътруднича с четири комисии от парламента по темите за енергийна ресурсова ефективност. Ще разговарям и също директивата за екодизайн. Ще разговарям с моите колеги, за да се ускорят нещата. Но Действително наясно сме, че твърде много отнема, много време отнема приемането на регламентите. Но трябва да се изготвят и стандарти за продуктите, които подлежат на регулиране. Безспорно имаме ангажимент да ускоряваме нещата. А що се отнася до директивата за екодизайн, мисля, че е, в рамките на работния план 2012-2014 ще бъдат е, прияти няколко регламента. Е, ще има един регламент за определен вид продукти, прозорци, изолация и така нататък. Това е така моето ясно послание към вас. Отговор на въпроса на господин Соник за енергията. Дискутирам а, този въпрос с колегите си комисари. Не може да има индустриална политика без политика за енергетика. А, Във всички случаи ще предам вашето послание. Отправен бе също въпроса за фармацевтичния отрасъл. Госпожа Гростет говори за това. Е, по тази тематика работи на работна група, работи по въпроса за прозрачността аз е, лично нямам особени проблеми в това отношение, но да видим как е, парламента ще се произнесе за това дали да участват евродепутати в работната група. Аз лично нямам нищо против. Е, с удоволствие ще посрещна техните усилия да ни помогнат. Мисля, че с това отговорих на всички въпроси. Надявам се. Не знам колко време имате, но ако имате още въпроси, с удоволствие. Разбира се, винаги ме предизвикателства, решения, възможности. Е, за това говорим днес тук. Ам... 754 е, е, колеги работят тук в Европейския парламент, за да откликнат на нуждите на нашите граждани. С много неща се занимаваме ние тук, които попадат в рамките на вашите правомощия. В уводните си думи все, вие също споменахте, че голямо предизвикателство е темата свързана с устойчивостта. Говорим за реалната економика, нещо, което трудно може да се обясни на хората. А, ние работим за това да има растеж във всички три посоки на ам, економическото развитие. Радвам се, че бяхте тук. Благодаря ви, че бяхте сред нас и участвахте в тази дискусия. Благодаря ви. И така продължаваме. Преминаваме към следващата точка, след като приключихме дискусията с господин Таяни. Преминаваме към доклада, свързан с иновации за устойчив растеж, биоекономика за Европа. Така се казва доклада. Сега колегата Бартолоци той е докладчик на този доклад по собствена инициатива. Ще изчакаме тези, които не искат да участват в дискусията, да имат възможност да напуснат залата. Така че колегите, които останат, да могат на спокойствие да обсъдят доклада и да чуят това, което ще се каже по него. И така, колегата има думата. Уважаеми колеги, преди една година Европейската е, комисия е, изготви е, документ с заглавие за устойчиво развитие в Европа, биоекономика за Европа, с цел да се изготви стратегия свързана с ефективното разходване на ресурси, стратегия, която а, да обхване всички предизвикателства, пред които ще изправя на Европа през, през следващото десетилетие. Ам, търсенето на енергия, на хранителни продукти, на ресурси се увеличава. Знаем, че ресурсите са изчерпаеми. Необходим е нов подход, свързан с потреблението. Биоекономиката в тази връзка представлява истински шанси и възможност. В доклада, който ви представям, са включени точно тези теми. Става въпрос за економическа система, която се основава на ефективното разходване, изразходване на ресурсите – Става въпрос за производствени процеси, които залагат на индустрии с, с устойчиво развитие и начин на производство. Освен а, устойчивостта става въпрос и за устойчивото развитие, за намаляване на парниковите газове, за устойчивост на производствения цикъл. Говорим за а, иновации а, в целия промишлен сектор. Става въпрос и за стратегии в областта на биоекономиката. А, необходимо е да се вземе предвид и гарантирането на продоволствената верига, както и намаляването, е, намаляване използването на е, твърди горива. Говорим 220 милиона е, работни места, които могат да бъдат увеличени през следващата година. Съобщението на комисията заслужава моето уважение то отговаря изцяло на духа на тази инициатива. Става въпрос за един подход, който е всеобхватен. Предвижда се ем, възоснова на заложения подход да се е, изпълнят целите ем, на стратегията. Необходимо е да реагираме, така че да бъдат развити съответните компетенции и инфраструктура. Европа а, трябва да използва иновативните капацитети и трябва да гарантира, че резултатите на научно изследовател... резултатите от научно-изследователската дейност да се влеят а, в пазара и да имат реално практическо измерение. Това е, това е възможно само когато има ясни а, правни разпоредби и стандарти, когато има един съобхватен подход. Ам, необходима е хармонизация на всичките а, политики, които се вписват в а, биоекономиката. Необходимо е да, да има един многопластов подход, регионален, национален, европейски подход, който да обхваща омяна на мнение на всички тези нива. Необходимо всички институции, университети, които се занимават с тази тема, да си сътрудничат, така че да има обмен на стратегии, да има координация и сътрудничество между тях. освен това, трябва да бъдат включени и гражданите. Те са крайните потребители. Необходимо е да се засили връзката на гражданите с съответните продукти. Освен това е необходимо да бъдат използвани съответните инструменти за насърчаване на инвестициите. Извинете, на инвестициите и иновациите също така. Необходимо е да има обществени поръчки, които да бъдат обявявани, да има държавни стимули, въобще да се даде, даде е, възможност за развитието на един силен пазар в тази област. Промишлените инфраструктури трябва да бъдат изградени, да има биорафинери, да има по-добро сътрудничество между местните и индустриалните производители. Само по такъв начин може да се допренесе е, за постигането на значителни резултати, да се засили конкурентоспособността, да има повече иновации, особено в е, селските е, райони. Освен това, трябва да се подчертая ролята на новите партньорства, т.е. публично-частните партньорства. Такива инициативи могат ам, да доведат до увеличаване на капитала и да изчерпат изцяло възможностите. Необходимо да се действа съвместно, за да се стимулира растежа. Такъв тип партньорства могат, разбира се, да доведат до ам, разширяването а, на този подход и, и той да обхване и други сектори. Да се извършват трансфери. И е важно да а, спрем напускането а, на високо квалифицирани кадри на европейския... От, извинете, да предотвратим изтичането на а, мозъци от Европейския съюз. Необходимо е освен това да бъдат предприяти нови мерки, така че да се а, постига напредък в а, сектора, да се насърчи растежа. Благодаря ви. Сега преминавам към докладчиците в Сянка. Искам да помоля докладчиците в Сянка да се вместят в рамките на две минути, така че да чуем и комисията, но и да дадем възможност на докладчика да отговори на въпроси. Dit is zonder twijfel een heel belangrijk eh, eh, onderwerp, want tenslotte weten we dat in deze wereld langzamer... Да, това е една важна тема, защото ние всички знаем, че изкопаемите горива с времето стават все по скъдни и трябва да намерим решение, за да ги заместим. Наистина биоекономиката предлага добри възможности в това отношение и тя допринася също така за економическия растеж и създаването на работни места в Европа. Също така тя може също така да даде отговор на много сериозни предизвикателства, обаче трябва да сме внимателни, защото ние не можем да продължаваме безкрайно да потребяваме и да потребяваме, докато в случая с биомасата и особено биогоривата сме виждали, че са възприемали погрешни подходи, защото се използват материали, които могат по-добре да се използват другаде. Затова трябва да гарантираме надлежното използване на биоекономиката. Трябва да създадем равнопоставеност за всички економически субекти. Трябва да се спазват принципите на устойчивия растеж, на устойчивото развитие. Ние трябва също така да създадем надлежна иерархия на материали, които се отнасят към биомаста. Трябва да имаме подходяща каскадна система. Също така трябва да отчетем въздействието на околната среда от страна на биоекономиката. И трябва да гарантираме също така, че имаме второ поколение енергийни ресурси от биомаса, които отговарят на принципите на устойчивото развитие. Трябва да гарантираме също така, че вече разработените програми действат на практика и наистина намаляват бюрокрацията. Ние говорим за съюза на иновациите и подходът услуги на едно гише е много подходящ в това отношение защото така нещата стават по-лесни на новосъздадените предприятия. Бих искал да благодаря на докладчика за много ясния му доклад. Благодаря ви, госпожо Меркес. Сега господин Гербранд има думата. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Преди 10 години посетих университета в Грюнинген и наистина бях впечатлен от огромните възможности, които се разработват там. Например, може човека да пие а, вода от а, пластмасова чаша и да изхвърли и след това тази пластмасова чаша а, се разлага, тя е биоразложима. И, примерно, има пластмаси, от които могат да се произвеждат гарнета за сакси, извинете, за растения и тази пластмаса съдържа и подканващи вещества за растенията. Има много новаторски компании, малки и големи, които предлагат иновации, които си поставят амбициозни цели и те разглеждат биоекономиката като добра възможност. в съобщението на Европейската комисия, обаче не видях там да има разбиране за това, че трябва много бързо да се внедряват принципите на биоекономиката. А биоекономиката е много, много обещаваща, когато става дума за устойчива економика. Разбира се, има добри неща в съобщението на комисията, но не виждам то да признава, че трябва да се действа много бързо, че трябва да се постига бързо напредък. Съгласен съм с казаното от госпожа Меркис. Смятам, че трябва да придадем повече значение на критериите за устойчивост. Трябва също така да говорим за каскадността или пирамидата на приоритетите при използването на биомасата. Това са много важни аспекти. Много съм доволен от плана за действие в сферата на биоекономиката. Смятам, че поетата посока е правилна, но независимо от това, смятам, че не се признава, че трябва спешно Европа да стане глобален лидер в тази сфера имам намерението, особено що се отнася до критериите за устойчивост и признаването на необходимостта от спешни действия, да внеса изменения в тази насока. Докладът е прекрасен, има много аспекти, които са много добри. Аз мислих да внасям изменения, но видях, че вече тези мои идеи са отразени в доклада. Мисля си, че този доклад ще допринесе за изработването на добра европейска политика по тази тема. Благодаря ви. Сега господин Екхарт. Тук виждам, че имаме една холандска партия, но може би това е защото ние обсъждаме биоекономиката и за това вие ще видите, че много холандски фирми много активно работят в тази сфера. Ние виждаме в биоекономиката потенциал да се отървем от нашата пристрастеност към изкопаемите горива чрез пряко използване на биомасата. Затова ние смятаме, че и от гледна точка на Зелената партия този доклад е много полезен. Обаче наистина търпи критика и съобщението на комисията, но и докладчика, който разглежда този въпрос, като споменава за растежа. Но все пак в заглавието на доклада се чете устойчив растеж, така че ключовият въпрос тук е дали ще използваме биомасата по устойчив начин. Един от големите проблеми с биомасата е, че че и тя ще става оскъден ресурс бъдеще. Вече оскъден ресурс и ще става все по-оскъден. И проблемите с намаляването на биоразнообразието се изострят. Затова е много странно да се види липсата на биоразнообразието в този доклад, защото ние всички говорим за биомаса, обаче за да имаме биомаса, ние трябва да гарантираме устойчив, принципите на устойчивото развитие да се спазват, да от отчетем ограничените възможности на Земята. Това беше споменат от колегите Мерки и Гербранди. Каскадното използване на биомасата е отрешаващо значение. Това, което наблюдаваме сега е, че по-голямата част от биомасата в момента се използва в огромни обеми в сектора на енергетиката. Има дори целеви показатели за използването на биомасата в сектора на енергетиката. И това е голям проблем. И ние трябва да сме наясно, че не можем да насърчаваме неустойчивото използване на биомасата в неефикасните електроцентрали, които използват въглища. Да, вече говоря 5 минути, наистина времето лети, но ще подчертая, че тези въпроси са много важни. Също така е важно да се използва кръговата економика, да се използват потоците отпадъци от биомаса. Също трябва да се разглежда така, е, че ние като цяло сме благоприятно настроени към биоекономиката по принцип, защото тя ни помага да се освободим от зависимостта от е, изкопаеми горива, но ние трябва да го правим по ясен кръгов начин – и че трябва да използвам биомаста, така, че да извичаме максимална добавена стоеност, максимална реална полза. Установявам, че колегите от Нидерландия вече говориха 15 минути. А, стоят 5 минути, защото бяхме спрели часовника. Но госпожа Розбах сега има думата. Тя представлява всички от нейната политическа група. Ана Росбах и след това колегата Мирсов Руски. Благодаря, господин председател. Колегата Руски, От негово има ще се изкажа и след това ще изкажа а, моето лично мнение. Господин а, Руски иска да каже, че разширяването на плана за действие заслужава похвала. Говорим за биоекономика, която трябва да се развива и на регионално, и на местно ниво. Гражданите трябва да бъдат въвлечени, мерките трябва да бъдат адаптирани по съответния начин. Необходимо е да има промяна в съществуващия начин на производство. Личния извинете, частния сектор трябва да представи нови идеи е, на държавния, на публичния сектор. Необходимо е да се засили конкурентоспособността на промишлеността. Радвам се, е, че се прави опит е, за по-добро рециклиране на отпадъците в бъдеще. Комисията на сериозно взима този въпрос, защото пет генерални дирекции се занимават с темата. Тема, темата е актуална и за Европа, и за света, защото в, световен мащаб се задълбочават проблемите, свързани с използването на ресурси ресурсът трябва да се използва с повече респект. Радвам се, че се мисли за конкурентоспособността на промишлеността и на самите държави членки, но не трябва да забравяме и екологията. Колегата Гербранди, да, Швеция също е една много интересна държава, когато говорим за биоиновации. Благодаря ви, госпожа Росбах и след това Аня Сон от ГУА. Uh, благодаря. Искам първо да благодаря на докладчика за неговата работа по доклада. Имам няколко резерви, както по неговия подход, така и по този на комисията по отношение на биоекономиката. Мисля, че трябва да се търсят устойчиви и чисти альтернативи, но не бива да залагаме само на една альтернатива. Не бива да търсим само едно решение на проблема. Преди да се обърнем е, към гражданите, да се ориентират към производството на храни, свързани с биоекономиката, първо трябва да поставим на дневен ред е, въпросите на сигурността на храните. И е, не бива да се хвърляме безогледно в от. Е, в ГМО технологиите, защото те потенциално могат да се окажат опасни. Има стотици изследвания, които показват, че в Европа няма голям интерес към такива култури. Също е доказано, че те водят до намаляване на биоразнообразието и засилване на зависимостта или на заболеваемостта зависимостта от големи е, компании, например. Така че трябва да бъдем много вниматели, когато поставяме темата за биоекономиката, е, да мислиме и за заплахите, които е, водят след себе си геномодифицираните култури. Не може да се работи само за биоресурси на пазари, без да се оглеждат и останалите аспекти на економиката. Мерси, месье президент. И в Благодаря, господин председател. Аз доста размишлявах върху съобщението на комисията и настоящия доклад. Действително налага се да се оптимизира преработката на отпадъци, да се намали производството на парконикови е, газове. Но е, в края на краищата е, да се говори единствено и само за биопродукти, от 20 години говорим по тази тема и нямаме данни, че това води до устойчивост. Виждаме и какви бяха решенията на, от Рио. В доклада се търси поне на думи равновесие между а, е, така чистата агресивност на производителите, малко са ми силни думите, но ще се изясня, и а, е, забежките в а, е, посока зелено. А, но никъде в предложенията на доклада не се говори за принципа на предпазливостта, за биогоривата, например, защото е ясно, че те никак не са полезни за околната среда. Не се говори за рисковете от геномодифицирани организми или от нанотехнологиите. Така че е, в този момент се сблъскваме с един е, идеален е, пример за чисто прагматичен, крайно прагматичен, крайно научен подход към тази тематика, но смятам, че трябва да се отчитат и чисто прагматични съображения и съображения на економиката. Сега ще дадем думата на комисията, ако има, разбира се, наем представител или ако имат какво да добавят. Господин Ефробаци, който е а, завеждаш отдел за биотехнологии, изследвания и иновации. Имате думата. Е, Благодаря. Уважаеми евродепутати, Комисията приветства интереса на парламента, проявен по отношение на нашето съобщение за биоекономиката. Ние сме съгласни с подхода на вашата комисия за търсене на устойчива биоекономика. Това работи в посока на създаване на конкурентна способност в Европа, на работни места и устойчив економически растеж – стратегията за биоекономиката се базира на по-ефективна употреба на екологосъобразни компоненти за е, запазване на околната среда и развиване на економика и социална политика. Ние искаме е, производствените системи да бъдат балансирани с съображения за околната среда. Искаме индустрията да работи на базата на възобновяеми ресурси, Говори се тук за каскадната употреба на биомаса. Също така желаем да бъдат създавани работни места в зони. Биоекономиката трябва да стане достатъчно устойчива и функционална. Благодарим на парламента за подкрепа в това отношение в стратегия 2020 се подкрепят мерките за научни изследвания в това отношение и иновации. В доклада ви се упоменава и необходимостта да се а, съчетават а, а, програми и инструменти, примерно ст, стратегия 2020 и ОСП но трябва да има координирани усилия не само на европейско ниво, но и на национално, регионално и местно ниво. И е, не е въпрос само на научни изследвания и иновации. Необходимо е да се разработят и нови компетенции, нови знания, обучение, да има координиране, е, гражданите да имат достъп до съвременна информация, за да могат да правят е, устойчив избор и то по един информиран начин. Затова комисията подчертава колко важно е да се предоставя подобна информация, особено за нови биопродукти. Както казва вашият е, доклад, всички заинтересовани страни могат да бъдат от ключово значение в процеса на вземане на решение. В такъв смисъл полезни могат да бъдат и ча... публично-частните партньорства. ЕНП може... Европейския парламент може да създава възможности за устойчиви вериги в такъв смисъл. Комисията започна да проучва идеята за създаване на биообсерватория в Европа и е, създадена е специална работна група. Добре дошли, дошли сте в нея. Считаме, че трябва да има съответни институции инструменти за разработване на устойчива биоекономика, защото това ще донесе и растеж в Европа. Благодаря ви. И сега заключителни думи. Заключителни думи от страна на докладчика господин Бартолоци. Благодаря. Искам да благодаря на всички колеги, които се изказаха. Благодаря за мненията ви. Всъщност съм съгласен с много голяма част от вашите предложения. Ще ги отразя в моя доклад добра идея е да има едно гише на обслужване, е, също да се разработят политики за малките и средни предприятия. Това са неща от ключово значение. Ще ги отразя в доклада. Съгласен съм също и с е, коментарите в е, смисъл, че е спешно необходимо да се намерят реални стимули за развиване на биоекономиката. Не знам дали съм успял, но в е, доклада се опитах и е, посредством предложението ми за е, резолюция се опитах именно да покажа колко спешно е да се формулира такава политика – считам, че имаме в момента възможност да дадем нов тласък на европейската економика, да създадем нови възможности именно посредством биоекономиката. Защото така ще индустриализираме сектора и ще направим нашите компании по-конкурентно способни. всички che possono inserirsi мисля, че всички ваши предложения са полезни. Мога да ги включа в е, моя доклад. Искаме да постигнем нов е, тип развитие, т.е. да има устойчиво развитие и на економиката, и защита на околната среда. И смятам, че сме на едно мнение, че темата е, е наболяла и че ние трябва да реагираме съответно. това а, са основни тези, които можем да отразим в доклада. Европа в това отношение като че ли изостава от света и комисията следва да направи поли... предложения за политики, да финансира научни изследвания, защото съществуват напълно реални възможности, от които трябва да се възползваме. И трябва да влезем в етапа на прилагане, на използване на тези възможности. Трябва да подкрепим реални инициативи посредством процеси за производство, които ще дадат нов, ново качество на индустриалната ни политика. Оставам на ваше разположение за всякакви предложения и въпроси и се надявам, че когато стигнем до момента да се подават изменения, ще успеем да работим съвместно по един много позитивен начин. Секторът е много важен. Благодаря, господин Бартолоци, за вашите заключителни думи. Срокът за измененията е до 27 март. На 29 май ще гласуваме в комисията и в пленарна зала се предвижда ориентировачен срок за месец юли. Радваме се, че бяхте тук и обсъждате обсъждахте тази тема с нас. Утре ще се видим отново с вас в 10, а с координаторите час по-рано. И така, закривам заседанието. Желая ви приятна вечер.